wznawiam posiedzenie. protokół z wczorajszego posiedzenia został państwu doręczony. протокола от предиш... след... сесията вчера е предоставен на всеки депутат, тъй като не виждам желащи за изказване, предполагам, че се приема.